господа. Започваме с 14-та точка представяне на две изследвания по въпросите на възстановяване на собствеността. Става дума за един документ, който се отнася до частната надвижимо собственост след регионалните конфликти, конфликти в Босна, Херцеговина, Хрватска и Косово. С него ще започнем. И ще дам първо думата на госпожа Михайла Саломон, след което на Томислав Болич а, и двамата ще говорят за първия документ. Аз ще ви помоля обаче настоятелно да спазвате общото определено време. За всеки доклад сме предвидели 15 минути. Знам, че има по две изказвания на доклад, така че максимум по 10 минути на човек, иначе няма да можем да приключим. Благодаря. Yeah, does it work? Fine. Добър ден, дами и господа. Ще започна презентацията. Построили сме нещата по следния начин. Първо ще ви предложим общ поглед върху основата, т.е. върху събитията, които са довели до отнемане на собствеността след Втората световна война и в периода след извоюване на независимост в някои държави от Западните Балкани. Ако се опитаме да си представим Какви са последиците настъпили след Втората световна война? Ще видим, че е било извършено национализирано, а, е, национализиране на всички средства за производство, което всъщност стои в основата на социалистически економически модел. На пръв поглед този социалистически модел е изглежда по един и същ начин във всички държави, и във всички бивши социалистически държави новата собственост е била наричана държавна собственост. Това обаче, което се крие зад понятието държавна собственост, е изглеждало по различен начин в различните държави. Трябва да обърнем внимание тук особено на държавите, за които ние ще говорим с е, моята колежка, а именно Босна, Херцеговина, Хрватска и Косово. Тези три държави са част от а, е, е, бившата Югославска република, а, където развитието след 1945 година е било по-различно, отколкото в останалите държави. В рамките на това изследване ние правим сравнение с Румъния, България и а, Албания. Разликата в економическия модел се дължи не на последно място и на а, различното разбиране на понятието държавна собственост. била е отнета частната собственост в полза на държавата. Трябва обаче да се има предвид, че именно в бивша Югославия, включително и за периода след 90-та година, винаги е имало частна собственост и всъщност в това се състои най-съществената разлика с останалите държави, най-вече с Албания, където частната собственост просто не е съществувала. Тоест, ние тук имаме един а, а, модел, в който съществуват две форми на собственост. Основната форма на собственост е държавната собственост, но наред с нея съществува и частна собственост. Тази държавна собственост се получава в резултат на отнемане на частната собственост от гражданите. В Хрватска национализирането на собствеността, отчуждаването се е извършило по 30 различни начини. Виждаме, че е, тогавашната политическа власт е, е имала е, доста богата фантазия по отношение на това по какъв начин може да отчуждава собственост. След промените през 90-та година застава въпроса по какъв начин тази иззета собственост може да бъде върната на старите собственици. Когато говорим за реституция, също трябва да имаме предвид, че тя се е извършила по различни начини и под различна форма. Важна роля играе също така и въпроса по какъв начин е била регистрирана собствеността, по какъв начин е са били регистрирани недвижимите имоти в отделните държави. И тук в бивша Югославия ситуацията отново е по-особена и се характеризира с това, че тази държава още на един много ранен етап е възприяла един модел, който е съществувал в Австро-Унгария и по-късно в Австрия. Модел, който се основава на а, паралелното съществуване на две институции. От една страна поземления регистр, от друга страна кадастъра. Тази дуална система на паралелно съществуване на поземлен регистр и кадастър включва също така и различна функция на двата вида а, институции. Поземления регистр регистрира а, а, юридическата страна на а, въпроса, а кадастъра отразява фактическото състояние. Тази система от 31 година насам е установена във всички държави. С изключение на Косово, тогава се нарича Косово Метохия, където е била в сила старата система от Османската империя, където регистрацията се извършва по различен начин. Защо ви разказвам всичко това? Разказвам ви го, защото всички мерки, ако мога да се изразя така, всички форми на отчуждаване след 1945 година в бивша Югославия са били а, надлежно отразени в поземлени регистри. И ако погледнем поземлени регистр, веднага става ясно по какъв начин е било извършено отчуждаването, а, което а, ни помага да разберем и по какъв начин ще бъде извършена реституцията разказвам всичко това, защото а, а, то е от значение и за двете части от а, нашето изследване, както за частта, която се отнася до регионалния конфликт, както и до частта, която се отнася до политическите промени в държавите. Въпросът за реституцията – най-общо казано от юридическа гледна точка, защото аз съм юрист, е въпрос, който застава на дневен ред по политически причини. И въпросът не е труден, тъй като може да се избере една от общо две системи – или да се избере принципа а, връщане на земята преди обещетяването или да се избере а, даването на обещетение. Тези два принципа присъстват и преобладават в всички държави от а, бившия комунистически блок, не само за тези, за които говорим днес. Другите държави, за които се отнася изследването Босна, Херцеговина, Хрватска и Косово, вследствие на военните действия там, започват едно различно развитие. И всъщност това е основната причина, поради която е трудно събитията да се подведат под един общ знаменател, под един общ принцип. Хрватска е една държава, която систематично следва един принцип. Хрватска се опитва да реши въпроса за реституцията заедно с въпроса за това как по принцип се регистрират недвижимите имоти и заедно с въпроса по какъв начин трябва да бъде изградена системата на собственост, така че тя да отговаря на изискванията на пазарната економика. Тези три елемента са неразделно свързани един с друг. Т.е. не може да се разглежда отделно реституцията. Реституцията трябва да се разглежда на фона на регистрацията на недвижимите имоти и на а, въпроса за това как се урежда правото на собственост като цяло. Хрватска избира този интегриран подход и през 1996 година урежда всичките три аспекта на нещата. В Босна нещата са малко по-трудни поради военните действия, които там продължават доста дълго време. Същото се отнася и за Косово, където войната продължава а, и по-дълго. Но нито Босна, нито Косово до този момент не е успяла да приложи принципа, който прилага а, Хрватска. Босна и Херцеговина все още страда от това, че въпроса за това кой има право на собственост върху съответния имот все още не е решен. Аз самия водих една комисия за уреждане на правото на собственост в тези три държави и проследих драматичните, обърканите събития, които протекоха там. Вследствие на големия брой бежанци и прогонени от Босна и Херцеговина в тази държава нямаше възможност нещата да се уредят по един принципен чист начин. Общо, като цяло, може да се каже следното а, и да се направят няколко препоръки, когато става дума за недвижими имоти. Първо, че реституцията не може да бъде, проблема с реституцията не може да бъде решен отделно от всички въпроси, свързани с регистрацията на а, недвижимите имоти и а, с уреждане на принципното право на собственост. Какво може да направи Европейския съюз. Европейски съюз със сигурност може да даде принос в рамките на процеса за стабилизиране и асоцииране. И да допринесе за това държавите постепенно да се доближат до стандартите на Европейския съюз. Защото целта на всичките тези мерки, на всичките тези усилия трябва да бъде да се постигне прозрачност в правото на собственост и по този начин да се установи една правна сигурност, която до този момент не съществува в нито една от трите държави. Нито в Босна и Херцеговина, нито в Хрватска, нито в Косово. Причините са различни, но във всички държави може да се се каже, е, че администрацията е изключително неефективна и това е най-голямата пречка за разрешаването на тези проблеми. С това приключвам моето изказване. С удоволствие ще отговоря на въпроси. Grazie, do la parola quindi alla professoressa. част от международното право е частта съобразена с съответните държави или с вътрешно разселените граждани и беженците. Например, правото на връщане на собствеността могат да бъдат намерени в споразумението в седмо приложение за Босна и Херцеговина, и в планът Ахтисари за Косово. Има и друго международно споразумение, касаещо въпросите на собствеността в бивша Югославия. В това споразумение с приложение Г прехвърлянето на собственост след 1 декември 1990 година под натиск се обявява за нищожно в това споразумение е приложено международното меко право по въпросите за връщането на собствеността и обещетенията. Това право се съдържа в резолюция на Генералната асамблея на съвета за сигурност, с конкретни за Босна, Херцеговина и Харватска резолюции, също и принципите Пенхеро за жилищно настаняване и връщане на собствеността на беженците и вътрешно разселените лица. Разбира се, международни организации като Съвета на Европа, ОС, Европейският съвет, Програмата за развитие на ООН също са разгледали въпроса за връщането на собствеността чрез съответните си органи. Втората част от експозето повдига въпроса каква е ролята на Европейския съюз и каква може да бъде тя по линия на реституцията на собствеността и обещетенията. За да се отговори на този въпрос, трябва да се направи разграничение между държавите членки, държавите изключили споразумение за асоцииране, по настоящим Харватска, с Босна споразумението за асоцииране все още не е влязло в сила – и на трето място държави без такова споразумение за асоцииране, по-настоящем Косово. Защо е необходимо разграничението? Защото за тези държави въжат различни нормативни актове на Европейския съюз. За държавите членки се прилага европейското законодателство, ако няма изключение за дадена държава Както знаете, наскоро се правят такива изключения от Лисабонския договор и по-конкретно правата за основните права. Държавите се изключно споразумение за асоцииране и стабилизиране. Европейското право се прилага за тях косвено, чрез правното задължение те да възприемат нормите на общностното законодателство. Що се отнася до държавите членки, разпределението на правомощията между Съюза и държавите членки – зависи от принципа на така наречените делегирани правомощия, т.е. Съюзът разполага с правомощията, възложени му пряко от държавите членки в договорите и международните договори. Но този принцип бе подкопан в решение на съда на общностите, според който се прилага принципа на конкурентните правомощия, като по този начин се разширява правомощията на Европейския съюз. В европейското право няма норма, според която общността има компетентност по реституцията. В член 345 нормата е отрицателно ли може да се тълкува? Дали има компетентност на Европейския съюз или не? Юристите спорят по въпроси. Системата на собственост на имотите е неясно понятие. То може да се тълкува общо, като се включват правата и свърз... на собственост и други свързани с тях права. Може да се тълкува и стеснително, че се предлага само за някои видове собственост публична или частна, когато е била национализирана. Така или иначе, законодателят следва да спазва основните правила на договора, да няма дискриминация на базата на национална принадлежност, да се прилагат и правилата за състезателност на производството. От друга страна, законодателят може да ограничи режима за частната сигурност, собственост, да се постигнат важни общностни цели. Какви могат да бъдат те? Например, висококонкурентна социална пазарна економика, член 3 от договора, може да се изтъкне аргумента, че общността може да се намества в националното законодателство, за да уреди пазара на земя с оглед постигане на сигурност на правото на собственост и владение. Само при това положение пазарът на земя може да работи и само ако работи този пазар, може да се постигне целта да се създаде социална пазарна економика. И така въпросът опира по принцип до тълкуването и дали то ще е стеснително или разширително. Защото понятието система за собственост върху имотите е неясно. Както вече казах, основните свободи съдържат правото на собственост върху имот. Освен това, хартата на основните права, който е задължителен документ след влизането в сила на Лисабонския договор, съдържа правото на собственост, равенство, недискриминация при средства за правна защита и справедлив процес. Повечето от тези права, особено правото на собственост, имат същите съдържания като правата в Европейската конвенция за правата на човека. Това е посочено в обяснителните бележки към хартата. Относно правото на собственост, държавите членки следва да зачитат принципа за легитимни очаквания. Това е доверието на гражданина в принствеността на придобитите имоти. Ако Собствеността не е сигурна в една държава, защото тя, например, не е извършила процес на реституиране на имотите след падането на комунистическия режим. Възможно е да се появят нови ищци с право на собственост. И при това положение нямаме сигурност на собствеността. Ще се спра на основните препоръки касаещи международното право и ролята на Европейския съюз. Трябва да се използват условията по линия на инструмента за стабилизиране и асоцииране, правомощията на върховния представител в Босна, специалните правомощия на ЮЛЕКС в Косово, които са сходни с тези на върховния представител в Босна. Европейският съюз трябва да продължи да оказва финансова помощ, особено по линия на изграждането на капацитета и борба с корупцията. Трябва да се предвиди механизъм за правиполагането, да се повиши неговата ефикасност. Могат да се подкрепят някои варианти на политиката, например, защита на вторичните собственици с е, правно защитими претенции. Освен това, в някои държави може да е необходимо да създаде система за поземлена информация – с информация за собствениците, претендиращи един и същ имот. И нерешените претенции следва да фигурират в системата. Така ще се повиши прозрачността. Системата следва да е достъпна. Достъпността е важен елемент – Нещо сходно започна с Европейската поземлена информация. В нея са включени само някои държави. Що се отнася до конкуриращите се претенции за някои имоти, не всичките са, те не са включени. Също така е важно да има база данни с правна информация. Благодаря за вниманието. Grazie. Благодаря. Тогава нека да преминем към второто изследване. Ще дам думата на професор Лаура Штефан. Отново ще става дума за правото на собственост, но в Румъния и България за това как, са се, как се е променила собствеността там вследствие на промените в политическата система. Много ви благодаря. Това изследване разглежда какво се случва с частната собственост след промяната на политическите режими. Тоест след преминаването от социалистически или комунистически режим към обществата, които имаме днес. Обхванатите от изследването страни са повече отколкото в предишното изследване. Албания, Босния Херцеговина, България, Харватия, Румъния и Сърбия. Както виждате, страните са в различни етапи на взаимоотношения с Европейския съюз. Някои вече са държави членки, като България и Румъния, други са страни кандидатки и трети са потенциални кандидатки. Структурата на изследването е следната. Започваме с едно резюме, след това имаме въведение, след това първа част, която разглежда международното право и ролята на Европейския съюз. В нашия случай международно право означава Европейската конвенция за правата на човека, тъй като в областта на промяна на режимите имаме по-малко международни регламенти, отколкото в областта на взаимоотношенията след конфликти между държавата и беженците. Във втората част се прави един анализ на възстановяването на собствеността в шесте страни. Анализът на всяка една страна следва малко или повече същата структура. Започваме с един общ преглед, след това говорим за въпросите на национализация и конфискация и след това разглеждаме какво се случва след смяната на режима по отношение на възстановяването, видове реституция, в зависимост от вида собственост, за който говорим. Виждаме, че в много страни Реституцията на съблюдателска земя и градски поземлени имоти са разделени. Виждаме, че в някои страни имаме различия между реституция на земя и реституция на сгради. И след това всеки един казус го приключваме с конкретни заключения за съответната страна. Когато говорим за Европейската конвенция по правата на човека, това, което най-много ни интересува е член едно от протокол 1 на конвенцията, който разглежда правата на собственост, както и член 6 на конвенцията, където се разглежда правото на справедлив процес. Тук сме разгледали видовете искове, които са внесени в съда от всичките обхванати страни в нашето изследване. Говорим за неизпълнение на окончателно съдебно решение. Говорим също за отнемане на собственост в случай на защитено обитаване. Говорим също за съдилища, които касират най-вече върховни съдилища, които касират решения на други съдилища в страната, не предоставяне на обещетение от страна на администрацията съгласно националните правила. И когато говорим и за възстановяване, реституция, някои случаи невъзможност е поради някои обстоятелства или много високи такси. От самото начало трябва да кажем, че компетентността на Европейския съд за правата на човека обхваща това, което се случва след като една страна е подписала конвенцията, Европейската конвенция за правата на човека. В изследването сме посочили годините, в които се случило това за всяка една от обхванатите в изследването страни. Ето малко статистически данни, разглеждайки всяка една страна и разглеждайки броя на заявленията, които са останали нерешени към края на 2009 година. Трябваше да използваме 2009 година, тъй като това бяха основните нали, налични или единствените налични данни към момента на завършване на изследването. Разглеждаме колко молби са, заявени, са обявени за недопустими, броя на съдебните решения, издадени от съда, колко са а, нарушенията, които са установени по член 1, протокол 1 и дали по отношение на съответните страни съдът установил, че има системен проблем по отношение на реституцията на собствеността. За Албания, Босния и Румъния съдът е установил, че има системен проблем. Ще говорим малко повече за спецификата на страната, когато разглеждаме отделните казуси. Тук само споменавам, че по отношение на Сърбия, например, самия факт, че съдът все още не е установил системен проблем, това нищо не означава по същество, защото Сърбия все още не е започнала реституция, така че съдът не може да установи с системни нарушения. Няма да навлизам в подробностите по компетенциите на Европейския съюз, защото колегата вече е даде такива детайли в предишното проучване – ще посоча само една агенция, която смятам, че наистина ще бъде полезна за по-нататъчно изследване по тази тема. Агенцията за основните права на човека. Тя трябва да направи изследване и да излезе със становище по отношение на състоянието на правата на човека в Европейския съюз. Въпроса за правото на собственост също мисля, че може да бъде обхванат от тази агенция. Сега Отивайки по-конкретно към страните, това е един списък на проблемите, които смятаме, че малко или повече присъстват в разгледаните страни. На първо място, основният въпрос е погрешното възприемане на политика за възстановяване на собственост. Като това не се не касае всички видове собственост, защото това, което виждаме, че колкото по-малко противоречие има по отношение на различните видове собственост, толкова по-голяма е вероятността страната да регулира реституцията в началото на 90-те години, без да закъснява. Такъв е случая по отношение на земеделската земя, където реституцията става много по-лесно и в самото начало на 90-те години, докато по-нататък когато се стига до реституция на градска собственост, най-вече сгради в големи градове, тогава нещата стават по-сложни, затова имаме такова закъсняло приемане на тези правила. Не е ясна и непредсказуема политика по реституция на собствеността. Виждаме промени в политиката за възстановяване на собствеността, промени, които правят много трудно администрацията да се справи с тях. Защото ако политиката се променя на всеки 4 години, много трудно е администрацията да наваксва с тези промени и тогава вече има проблеми на изпълнението, които са свързани с законите, които се наследяват с времето. Не трябва да забравяме въпроса за слабия институционален капацитет на администрацията, което не се свързва задължително с реституцията на собствеността, той е всеобхватен, но все пак има влияние и върху реституцията, защото искаме от администрацията да предприеме да, изпълнението на тази задача, докато самата администрация има достатъчно слабости. След това системните слабости в съдебната власт също имат влияние върху изпълнението на политиката по реституция на собствеността. Поради непредсказуемите политики и поради промените в тези политики, виждаме при покриващи се права върху едни и същи активи, върху едно и също имущество, което много трудно се решава, след като веднъж са създадени такива права на презастъпване върху собствеността. И накрая, но не по важност, въпроса за обещетението, който установяваме, че е до известна степен неефективен. Какво може да направи Европейския съюз? Както казах в самото начало, страните не са еднакви, те са в различни етапи на своите взаимоотношения с Европейския съюз. Следователно могат да използват различни лостове от страна на Европейския съюз прямо тези страни. Ние смятаме, че продължаването на традиционния механизъм за мониторинг и условията са важни, но освен това смятаме, че трябва да се разгледа и законодателството, но и изпълнението на това законодателство защото виждаме, че много страни са приели законодателството, но, но прилагането му е било по-проблемно. Да се изискат планове за действие от правителствата с конкретни задачи, конкретни репери, конкретни бюджетни кредити и институции и срокове. Трябва винаги да имаме предвид, че реституцията струва пари. И тази цена всъщност е съвсем сериозна при сегашните обстоятелства. Така че идеи за разглеждане на механизмите за финансиране трябва да се включат в е, програмата за обсъждане с различните страни. Да помислим как може това да се свърже с е, зимни фондове, с е, приватизацията, с специални кредити, но тогава трябва да имаме предвид последиците, което това ще има за националния бюджетен дефицит, който, като казах, в времена като днешните има много голямо значение. Сега да разгледам отделните случаи. Опитахме се съвсем сбито да представим това, което установихме за всяка една от страните, имайки предвид, че ще имаме все пак време за въпроси и отговори, когато можем да дадем повече подробности за всяка една от анализираните страни. В Албания виждаме, че 1991-1992 година се приемат първите закони за приватизация. Там до известна степен се извършва прехвърляне на сгради и апартаменти плюс стопанска земя. Първите закони за действителна реституция и обещетение за градска собственост са през 1993-2004. Вече има промяна в политиката по отношение на поземлената реституция. Това, което обаче виждаме, и то се свързва обратно с предложението, което даваме, че трябва да се разгледа изпълнението и прилагането, е, че всъщност е, на оперативно ниво няма регул... регулации. Тоест много трудно е за страната да извърши на практика реституция. За Босния и Херцеговина през 1996 година са прияти два закона по възстановяване собствеността в Република Сръбска. След това, 1997 година се приема закон с, е, за продажба на апартаменти с е, права на обитаване той е прият на ниво Босния и Херцеговина, но и Република Сръбска. През 2000 година е прият един нов закон в Република Сръбска, все още говорим за реституцията, който веднага е суспендиран от службата на върховния представител. Тоест, 4 години се прилага един закон по реституцията и след това този закон бива суспендиран. Има един нов законопроект, който анализираме в нашето изследване, който е от юни 2009 година, където се говори за реституция в натура и обещетение. Това, което виждаме в тези случаи, е, че тези две тези два аспекта в известна степен вървят ръка за ръка, като първият вид е реституция в натура и след това обещетение. След това закон разглежда видовете собственост, които са показани на екрана. Законът обаче още не е прият, така че не можем да говорим за режим, който вече се практикува. За България. Правим разлика между земеделска земя и градска земя. През 1991 година е прият закона за собствеността и използването на земеделските земи. Там се говори за възстановяване в натура и обещетение. През 1992 година са е, внесени изменения в полза на реституцията натура през 99-та изменения въвеждат компенсаторни бонове, което показва промяната в политиката. Административната процедура обаче е ясна, така че до края на 2000-та година около 99% от земята е възстановена. Трябва обаче тук да споменем, че максималният размер на земята за реституция е възстановен. Не говорим за отказ от цялата земя, която се иска, но говорим за това, че е поставен лимит е, на размера на земя в съответствие с закона. Градската собственост е 1992 година, закон за реституция на национализираната едра собственост, при което бившите собственици са признати за собственици, за собственици случай, че тази собственост съществува, притежава се от държавата и не е платено обещетение при национализацията. В края на 2000 година 58% от тази собственост е възстановена. Въпросът за обещетенията. Това, което виждаме в този случай е, че има различни видове обещетения – Първият вид е, дава идеални части, идеални дялове от съществуващи собственост, другият е дава дялови акции в предприятия, следващия е компенсаторни облигации. Всички последните също са различни, някои от тях се търгуват на фондовата борса, използват се в е, приватизацията, другите имат значение за жилищно настояване и трети са дадени във връзка с възстановяването собствеността на горите. Ниската прозрачност на процедурата обаче влияе пряко върху стоеността на компенсаторните облигации. Така че това отново е един практически въпрос. Няма особено влияние върху тези, които са получили компенсаторни бонове. В Хрватия през 1996 година е прият първия закон за обещетение на за конфискувана собственост. Реституцията въжи и за физически и за юридически лица. 71% от исковете са доведени до край до този момент. 69% от финализираните искове са одобрени от администрацията. Проблемите, които виждаме, са свързани с вътрешно присъщи конфликта на интереси между тези, които трябва да върнат собствеността и тези, които притежават в момента собствеността, бавни административни процедури, погрешна или липсваща документация, конфликт на интереси за един и същи имот, въпроса за защитеното обитаване на собствеността. Наближавам края на презентацията си, стигаме до Румъния. Тук отново говори за различни режими в зависимост от вида на имуществото земеделската земя и горите през 90-та година излиза две постановления, които дават права на собственост в членовете на кооперативите, които на практика са държали земята по това време. В та година имаме закон за реституцията на земеделската земя, който не само възстановява правата на собственост на тези, от които е отнета собствеността, но също времено и създава нови права за жителите на селата запазва се реституцията с един максимален размер, който може да бъде върнат и обхванатата земя е земята, която се държи в момента от кооперативите. В също време има и земя, притежавана от държавните стопанства, които са приватизирани през 90-та година. Разбира се, те вземат държа... земята, която се администрира от държавните стопанства. В края на 90-та година 77% от актовете за собственост са издадени, като обхващат 85% от е, съответната земя. Градската собственост. Нещата стоят малко по-различно. През 90 години, ранните 90 години, единственият е, начин е гражданския кодекс. През 95 година Върховният съд излиза с решение, че ако няма правила за реституция, съдът не може да излезе с такова решение, така че през 1995 година вече имаме първи закон за реституция на имущество, което е конфискувано с право на собственост. Право на собственост означава, че съществува нотариален акт, който е публикуван в Държавния вестник, който да оказва отчуждаването на имота. Така че тези, които претендират обратно за имуществото си, всъщност има много имущество, което е конфискувано без да се дава такъв е, акт на отчуждаване. Освен това се дава и право на обитателите, наемателите да закупят апартаментите, които обитават. През 1998 година Законът за държавната собственост е прият и той предвижда възможността да се оттегля земя от държавата, независимо как е извършена конфискацията. Няма обаче практическа процедура, която да се следва, ако хората искат да направят това. До 2001 година, когато е приятен закон за съдебния режим на конфискованото имущество, който предвижда за реституция в натура и обещетение. През 2005 година приложеното поле на Закона за реституцията в натура се разширява, за да може да обхване също и недвижимото имущество, използвано от държавата за различни цели, като например сгради за болници, кметство и така нататък. През 2009 година е прият закон, който и изменя закон от 2001 година и имущество закупено от е, наемателите вече не може да бъде връщано на бившите собственици, те могат само да бъдат обещетявани. Призвикателствата, които виждаме в Румъния, както казах и в самото начало на моето представяне, са свързани основно с е, сериозни промени в политиката по реституцията както и проблеми свързани с работа на администрацията. Все още има висящи искове или в администрацията, или в съда създаването на застъпващи се права, които естествено водят до съдебни спорове между наематели и бивши собственици, дълги процедури, неравнопоставена съдебна практика, както и проблеми с системата на обещетение, ако обещетението не е в пари, а паричната и ако е задържана наистина тази парична компенсация или ако обещетението е в бонове, които не се търгуват на фондовата борса, което пък създава проблеми за реалната стойност на тези бонове. И накрая, на неповажност, е, Сърбия. В началото трябва да кажем, че все още не е взето решение за реституция. През 2005 година Има закон, който изисква от хората да се регистрират по отношение на национализирана собственост. Ето ви броя на заявленията, които са регистрирани в съответния срок и след срока. Но нито едно от тези заявления все още не е проверено за точност, така че все още не се знае колко от тях наистина са действителни. 2002-2003 е изготвен първият проект от страна на сръбското правителство по отношение на реституцията, но той никога не е обнародван, оттеглен в последния момент. През 2007 година излиза вторият законопроект по денационализацията, но също отпада. През 2009 година обаче е прият нов закон по териториалното планиране и строителството. Също времено имаме и някои развития по отношение на прехвърляне собственост между държава и общини и вероятно той ще има въздействие върху възможността за извършена реституция. Точно както при приватизацията, тук също има влияние върху реституцията в натура в Сърбия. И това бе всичко от моя страна. Благодаря ви много. Готови сме да отговаряме на вашите въпроси. Благодаря много. трябва да имаме предвид, че следващите три петиции са свързани с тези изследвания. Затова сега ще дам думата на тримата вносители на петициите, които присъстват, след което ще открия дискусията. Ако сте съгласни, нека да процедираме по този начин. Давам първо думата на господин Парадиас. Благодаря, казвам се Стратос Парадиас, юрист от Гърция представител на Международния съюз на председателите на недвижима собственост. Относно доклада, изнесен току-що. Когато падна Берлинската стена преди повече от 20 години, а и наскоро с падането на редица режими в Балканския полуостров, гражданите получиха обратно своята свобода, но не и собствеността, която е била конфискувана от бившия тоталитарен режим – Двете изследвания, представени днес, засягат един от най-сложните правни, економически и социални въпроси, завещани от прехода в страни членки на Европейския съюз и страни извън него. Съгласни сме с авторите на изследванията по въпроса кои са основните фактори за липсата на решение на проблема до момента. Авторите са свършили сериозна задълбочена работа в срок, който е прекалено малък, като си има предвид сложността на проблема. Авторите трябва да разчитат главно на информацията, която им е предоставена от съответните държави, без да взимат достатъчно сериозно мнението на жертвите. Това е основният проблем. Според изследванията, в повечето случаи проблемът се е решен или е почти решен по един или друг начин, или е почти невъзможно да бъде решен, което не е така. Не е така, защото частната собственост, недвижими имоти съществуват и винаги ще бъдат там, за да ни напомнят за това крещящо тази крещяща несправедливост. Кратки бележки по всяка една от държавите. За Албания. В изследването не е отчетено, че процедурата за реституция е прекалено остаряла и скъпа. Компенсации се дават само до 200 квадратни метра собственост на всеки собственик. Всяка година се плащат компенсации на 25 или 30 собственици. Привидно, само да е ясно, че се плаща някакви компенсации. Иначе целият процес ще отнеме хиляди години. Относно България. От 1991 година е записано, че правителството е предприело редица процедури, правни процедури. Но е пренебрегнат проблема че собствениците не могат да се разполагат с реституирането имущество заради пречките, които са създадени от различни нива на управление. За Харватска. В изследването не се отчита факта, че два от основните документа са манипулирани, нарушени са международните задължения на страната. Конституционният закон за правата на човека отменен през 2002, а и точка 3 от член 25 от Конституцията предвиждат защита на правата на човека от Конституционния съд. Тази точка също е отменена. Конституционният ред с най-големите му ценности вече не е гарантиран. Относно Румъния – Пренебрегнат е факта, че два от основните фактори за забавянето на решението на проблема е липсата на политическа воля и че най-ефтиното решение при наличието на двама собственици за една собственост е да се възстанови е, имота на първоначалния собственик, да се плати компенсация на вторичния собственик, който е получил имота от държавата, без тя да е била собственик на него. Или пък друг възможен вариант е да се даде друг, и, друг имот на а, легитимния собственик. Относно Сърбия, тук са визирани и източници на информация, които се контролират от политическия апарат или националната олигархия в Сърбия. Това води до погрешни твърдения на авторите. Например, след 9 години приватизация в Сърбия няма какво да се реституира в натура. Това не е така. Заинтересованите организации ще предоставят конкретни доказателства за противното. В заключение, времето, с което разполагахме да се запознаем накратко с изследванията. И тъй като съответните правителства трябва да бъдат е, информирани официално от парламента за резултати от изследванията, предлагаме комисията да се произнесе по нашата петиция, след като позволи допълнително време за запознаване с проблема, проучването му и да се организира есента задълбочена дискусия в парламента тук е, между всички заинтересовани страни, по формален или неформален начин просто да се изслушат всички страни и да се проучи въпроса. Междувременно от името на Международния съюз на притежателите на недвижима собственост искам да оставите в ход нашата петенция, за да може съответните правителства да разберат, че Европейския парламент се занимава задълбочено с проблема и възнамерява да намери решение. Като запазите в ход нашата петиция, вие ще дадете възможност да се намери решение на един проблем, който е засегнал редица поколения европейци с, е, несправедливата, с несправедливостта на режима. Благодаря. Господин Клаудио Сапт. Не искам да вземам думата, представила съм моите забележки. Добре, в такъв случай Хуана Консуела Ферера. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua! Numele meu este Oana Flora, sunt jurist, reprezint Asociația Proprietar. Аз се казвам Йоана Флора и съм юристка. Представлявам е, Сдружението на собствениците на имоти съгласно закон 112 от 1995 година. Е, Нашата петиция се отнася до една доста тежка ситуация, засягаща над 2 милиона собственици след влизането в сила на закон 112 въпреки член 6 на конвенцията и някои разпоредби на конституцията, тези собственици изпаднаха в тежка ситуация. При нас има няколко проблема. Първо, несъответствие в законодателството, несправедлив процес и така нататък. Все неща, които се споменават и в доклада на комисията. Имаме множество незаконни е, решения на съда въз основа на закон 112 е, и дела пред съда за правата на човека. В други държави, като Германия, Унгария и Польша, ситуацията е по-различна. Там винаги става дума за социалната защита на бившите арендатори, които са придобили собственост, т.е. обещетение преди връщане на собствеността. В Чехия, например, е въведен един допълнителен протокол протокол към конвенцията. В доклада на комисията не се описва ситуацията на онези, които са придобили жилища от румънската държава след 96-та година. Или казано с други думи, 6 месеца след изтичане на срока в рамките на който бившите собственици е трябвало да поискат своето право на собствениците. Закон на 112 от 95-та година е обявен за конституционен конституционен и собствениците, които са придобили поземлен имот или жилище, се считат за пълноправни собственици. И то от годината, в която Конвенцията за правата на човека влиза сила в Румъния. Ситуацията в Румъния, с други думи, е следната. Първо, държавата печели от връщането на собствеността, а собствениците съгласно закон 112-95 година настояват е, да е, бъдат е, спазени техните права и да бъде спазено решението на Съда за правата на човека. През 1994 година конвенцията влиза в сила в Румъния. Ясно е, че бившите е, собствениците, е, бившите собственици нямат право на собственост съгласно е, член първи, за разлика от новите собственици, придобили собственост по закон 112. Румънския конституционен съд представя същите аргументи в своето решение 73 от 95 година. Размерите на това явлението са големи. Става дума за един истински феномен. Ние не можем да възстановим някаква, да установим някаква справедливост чрез нова несправедливост. А в повечето случаи засегнатите лица са, са с ниски доходи, те са възрастни, често са пенсионери. И а, а, а, влизането в сила на този закон доведе драматични събития до редица самоубийства. Много хора останаха на улицата и така нататък. А, ние настояваме да се спази а, а, решението на Съда за правата на човек и то да бъде взето предвид е, е, от Конституционния съд. Така наречения закон Войколеско е, беше обявен за конституционно съобразен с три решения на съда. А ние имаме нужда от закон, който да установи равновесие и равнопоставеност между старите и новите собственици. Законът Войколеско не е ефективен, няма методически норми, които трябваше да бъдат подготвени от февруари 2009 година. Има намерение за преработка на този закон, но всеки нов закон, всяко изменение ни ужасява и ние молим Европейския съюз да ни подпомогне и да наложи на, на румънската държава мерки, с които да обещети старите собственици. Не трябва да има повече връщане на собствеността, а, при положение, че сградите не са продадени. Ние призоваваме Комисията по петициите а, да вземе предвид последиците, до които ще доведе всяко ново а, изменение на този закон. Благодаря. Благодаря. Сега нека да преминем към дебата по тази тема. Има три записали се да се изкажат. Първият записал се господин Бушинаро. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, скъпи вносители на петиции. Бих искал да обърна внимание на изследването за Западните Балкани. Професор Борич беше докладчика. Искам да кажа няколко неща. Първо, Смятах, че в тези изследвания ще бъде спомената и ситуацията в Харватия по отношение на претенциите и правата на бежанците на унези, които са били принудени да напуснат а, територията на военните действия, които днес се връщат и за които се грижи Върховния комисариат за беженците. Това са 7000 души. Това са голяма група хора без перспектива. Ако вярваме на това, което каза в комисията, ще има справедливо решение, ако такова бъде договорено в хода на преговорите за присъединяване. Въпросната декларация от Сараево, споразумението от Сараево, има за цел да реши проблемите на бежанците, мисля, че това е много интересна тема и много важна тема за тази комисия. Аз очаквах тези технически изследвания да ни дадат някои насоки за това как да работим с този проблем. В споразумението в Рамбо, от Рамбоя се е, провали. То няма обвързваща сила за никого. Имаме освен това и плана Артисари, е, който не се приема от някои страни в конфликта, т.е. не можем да вземем за правно основание плана Артисари, трябва ни явно нещо друго, за да решим проблема. По отношение на Албания и на Сърбия бих искал да добавя, че до този момент а, имоти е от типа на училища, църкви, културни центрове и други видове все още не са върнати, нито е било а, а, присъдено и дадено някакво обещетение, макар и символично. Това са символи а, на идентичността на цели общности и точно за тях трябва да говорим, особено по време на преговорите за присъединяване. Господин Штефан, вие споменахте някои изследвания. Според мен тези изследвания нямат никакво отношение към това, което правим ние в Комисията по петициите и то по няколко причини. Първо, тук става дума за цялото тази драматична тема във всички посткомунистически държави. Тук се смесват и ябълки, и круши, така да се каже две държави, България и Румъния, които са членки на Европейския съюз, се сравняват с други държави. Аз отхвърлям този подход, защото така се събират на куп държави, които са членове на Европейския съюз, други, които не са заявили а, желание за членство и такива, които водят преговори. Как да направим общи европейски насоки за всички? Освен това, а, изследванията не са взели предвид всички от тези случаи, които са били решени и то положително с а, положителни а, социални и економически а, последици. Имам предвид Германия, Полша, Чехия, Словакия, където законодателите бяха доста по-находчиви и където държавата а, а, определи, че а, последиците за държавата и държавния бюджет трябва да бъдат минимални. Всичко това не се споменава в изследванията. Също така не се казва. А, какво трябва да правят балканските държави, за да не допуснат грешките, които допуснахме ние в нашите държави. Аз очаквах, освен това, това изследване то да вземе предвид за корупцията която върви ръка за ръка с реституцията. Тук са се оформили две лобита. От една страна мафията в сектора на недвижимите имоти и а, мафията на собствениците. И невзимането правит на тези неща а, а, доведе до множество погрешни а, съдебни решения, което остави на улицата множество а, собственици на улицата. А, а, юристката от Румъния, която говори последна, а, спомена много съдебни решения. Ние обаче сме политици и аз ще призова колегите а, да си представят следното. Два милиона души в една страна, членка на Европейския съюз, са лишени от техните права на собственици. А, тоест, те не могат да се възползват от основни свои и права десетки души са а, отнели а, живота си а, и така нататък. Тоест, една социалистическа несправедливост е заменена от друга несправедливост, наложено от ново демократично избрано правителство след 90-та година. И освен това, а, една страна членка на Европейския съюз не може да допусне и не може да приеме, че 2 милиона души са застрашени от това от днес за утре да останат на улицата. За бившите наематели, които са станали в последствие собственици, няма никакъв шанс в, в, в Румъния, защото тук се касае е, за е, е, възрастни хора над 60-те е, е, години и вследствие на финансовата и економическата криза нямат други шансове за доходи и така нататък. Тук става дума почти за един геноцид. Европейски съюз просто не може да допусне 2 милиона души да бъдат превърнати в обекти и да бъдат третирани по подобен начин, без да има дори следа от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 Първото изречение ми беше, че искам да говоря на родния си език, тъй като искам да формулирам нещата прецизно. Искам да поздравя тримата автори на изследването, тъй като те доста задълбочено са се занимали с темата. Това е една тема, която е доста деликатна и до ден днешен. Първият ми въпрос е следния. Защо не се споменават държавите, които от няколко години са членки на Европейския съюз, но в миналото са а, били комунистически държави? А, това са държави, а, а, а, в които всичко е било възможно. Имало както конфискуване, национализирана собственост, така и частна собственост и така нататък. Имам предвид Унгария, Чехия, Словакия в тези държави все още личат последиците от греховете, извършени от комунистите и ние живеем с последиците от тези грехове до ден днешен. Мисля, че ситуацията в тези държави е подобна на ситуацията на тези държави, които бяха предмет на изследването. Искам да ви дам а, а, е, един пример, за да ви покажа а, колко е тежък моралния проблем. Министр-председателят на Унгария до ден днешен живее в една вила, която е била конфискувана от едно еврейско семейство от нацистите, след което отново е била конфискувана от комунистите. Министър-председателя на моята държава изобщо не се смущава да живее в подобна къща. Тоест, ние сме принудени да живеем с тези морални а, е, проблеми. А, е, питам, защо не сте включили а, е, тези държави в вашето а, изследване? А, втората ми бележка е следната. А, Останах с впечатление, че нито един от авторите не прави ясна разлика между връщане и обещетение, въпреки че става дума за две съвършенно различни неща. В Унгария обещетенията се а, а, изплащаше с така наречените а, бонове. Това не беше добро решение, тъй като тези бонове можеха да бъдат а, продавани а, и всъщност обещетенията не бяха истински обещетения. Реституцията, връщането на собствеността а, Доколкото знам, не се е случило в посткомунистическите държави, поне в Унгария е, нямаше такава реституция, такова връщане на собствеността, е, нито по отношение на земеданската земя, нито по отношение на е, жилищата. Това също е, е изключително неморално и ние е, живеем в тази неморална ситуация вече. Е, две десетилетия. Имаше опит за възстановяване на а, справедливостта. Но но също има много проблеми. Нацистите и комунистите са а, учуждили собствеността на а, много хора. А, и ако в момента започнем да връщаме собствеността, трябва да се отнесем а, несправедливо към настоящите собственици, които правомерно са придобили своята а, собственост. Тоест, не можем да компенсираме една несправедливост с друга несправедливост. Много ме интересува какво е вашето мнение. Има ли а, практическа, правна и морална а, възможност за справедливо връщане на собствеността, след като са изминали толкова десетилетия. Благодаря, госпожо председател. Моят интерес към темата е от преди много години. Мисля, че бях първият докладчик за комисия по петиции по трансгранични въпроси на собствеността през 1998 година. Преди всичко, благодарен съм на комисията и предшествениците за това, че са поръчали такива изследвания, както и на хората, които са го подготвили, както тук, така и в академичните институции. Мисля, че въпросът за Европейския парламент е следния. Това е много съобхватен. въпрос, който обхваща 7 милиона души в Европейския съюз и в страни кандидатки, вероятно и в други. Следователно смятам, че ние не можем да оставим нещата тук. Целият този въпрос е за правата на собственост за първи път се разглежда по член 17 по отношение на сегашните отправа от Съда на Европейския съюз и мисля, че това не засяга предишни права на собственост. И това означава, че Европейския парламент Наистина трябва да има една сплотена позиция по правата на собственост като цяло. А има и много други и сложни въпроси, както тук, така и в други области. Така че, първото нещо, което искам да кажа, госпожо председател, е да не оставяме нещата до тук. Вторият въпрос е наистина по-конкретен. Зная доста добре какво се случва в е, Сърбия. Ходил съм там повече от всички други балкански страни. И определено смятам, че с цялото ми уважение докладът следва добре протакането на нещата, нивата на корупция и проблемите, които имат легитимните собственици на имущество, когато търсят реституция. На практика нищо не се случва в Сърбия. Имайки предвид, че тази страна иска да стане държава членка на Европейския съюз, трябва много внимателно да разгледаме този въпрос, имайки предвид, че споразумението на Сърбия с Европейския съюз касае до голяма степен и правата на собственост. Така че, питам се, госпожо председател, дали ще бъде възможно за комисията по петиции да назначи докладчик чрез координаторите да се обмисли този въпрос или малко по-общо казано, разглеждайки допълнителните аспекти на хартата за основните права на човека, както и правата на децата, за което знае, че се изготвя друго изследване, да се направи едно общо изслушване по-късно тази година, което да хване и двете теми – правата на децата и правата на собственост, защото това са двата нови аспекта на Лисабонския договор, които сега са сива зона и Европейския парламент има необходимия легитимен интерес в тези теми. По моя опит, ако нещата спрат до тук, те просто ще избледнеят, а те са много важни за хората. Миналата година има, излезе една декларация е, за възстановяване на предвоенната собственост. 40 страни се включиха и ставаше въпрос за възстановяване на собственост най-вече на еврейски семейства. Толкова много бяха заинтересовани, които не присъстват днес тук – но чрез един по-сериозен инструмент, като например изслушване, отколкото заседание на нашата комисия. Така че, моля ви да оставите този въпрос отворен за по-нататъчни обсъждания. Госпожица Басеско началото бих искал да посоча същото, което каза и колегата в началото и да попита експертите защо Румъния и България са включени в същото изследване заедно с балканските страни. Защото Румъния и България вече са държави членки на Европейския съюз и на по-напреднали етапи по отношение на въпроса за възстановяване на собствеността. А сега искам да направя и следните бележки по отношение на петициите, на господин Верджил Стере, като ще представя само законодателството, свързано с този въпрос. Сдружението на собствениците на имоти, които са конфискувани от държавата по на комунистическия режим и на хората, които живеят в тези сгради, са обхванати паралелно. Следователно, румънските власти желаяха да осигурят равносилно третиране без дискриминация между двете категории. От една страна тези, които са лишени от собственост по време на комунистически режим и от друга страна тези, на които държавата след това е отдала собствеността. На практика Румънското министерство на правосъдието отговори миналата година на тази петиция с едно писмо от министъра, като направи кратко представяне на румънското законодателство и сега ще ви представя закона. Закон номер 112 е първият акт, който дава на бившите собственици възможност да кандидатстват за възстановяване на техните домове, които били конфискувани от държавата. Същия закон дава възможност и на обитателите на базата на валидни споразумения да закупят тези имоти. След това, на базата на закон 10 от 2001, бившите собственици на имущество отнето от държавата по време на комунистически режим можеха да искат обещетение в пари или в натура. Освен това, необитавани сгради или сгради, които не са унищожени, се връщат в същия вид на собствениците. В случаи, в които договорите за продажба не са унищожени, бившите собственици или техните наследници получават само обещетение. В този случай реституцията в натура се изключва. Необходимо е съда да премахне да, договора за продажба чрез необратим решение, така че бившия собственик да му се върне в натура жилището, което е продадено на обитателя. Закон номер 10 от 2001 година бе изменен и допълнен от закон номер 1 от 2009. Закон номер 10 от 2001 и 1 посочва, че бившите собственици по силата на закон 112, чието договори за продажба са анулирани от окончателно решение на съда, могат да получат или обещетение, което представлява пазарната стойност на имота или покупната стена, цена със съответния индекс на инфлация. Отговорът на министъра на правосъдието и наредба номер 14 от 1999 година създават система от гаранции за обитателите и за техните права на обитаване на жилищата. С цел осигуряване на жилища на хората, които са изведени от е, жилищата, които са върнати на бившите собственици и, и издадено постановление 47 от 2007 година. Всички тези актове са предвидени да компенсират е, злоупотребите от комунистическия режим и да осигурят най-добри мерки на социална защита. Обещетението на бившите собственици не трябва да засяга интересите на тези, които обитават имотите. Закон номер 10 е обнародван след като Конституционни решин, съд реши, че той отговаря на разпоредбите на Конституцията. Аз просто исках да представя това, че имаме законодателство по този въпрос, а не да издавам присъда.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 дори бих казала, че е изключително сложна и съдържа много критични моменти. За да внеса малко яснота в настоящата ситуация, бих искала да ви задам един въпрос. Да задам един въпрос към представителя на Международния съюз на притежателите на недвижима собственост. Бих искала да го помоля да каже още малко за засегнатите страни, да ни опише още малко ситуацията, за да можем ние да бъдем сигурни, че става дума за спорни случаи в, на територията на една и съща държава, а не за транснационални спорове. Второ, бих искала да кажа следното. Чух много интересни неща от най-различни експерти и ми направиха впечатление две неща. Първо, че изследванията, ако мога да се изразя така, са доста теоретични. Когато се прави изследване, на мене ми се струва, че ще бъде много хубаво, ако а, методологически това изследване се направи по-нагледно. И също така бих, бих желала да получа копие на това изследване или поне на доклада, за да може да се занимаем по-задълбочено с въпроса. Такова едно представяне на нещата е много хубаво, но то не е достатъчно. Мисля, че трябва да се навлезе повече в дълбочина. Аз самата бих искала да получа един екземпляр от изследването. Това много ще ми помогне. Ние получихме резюмета, но не знам дали е възоснова на това резюме а, ще мога да бъда достатъчно обективна и ще мога да преценя ситуацията. Затова наистина ви моля за екземпляр от изследването. Второ. Останах с впечатлението, че е, има много открити въпроси в повечето държави и тези петиции все още не могат да бъдат приключени. Има доста работа по тях. Благодаря. Благ... Благодаря. Колегата Салавракос има думата. Аз съм юрист. И с голям интерес изслушах експертите. Бих могъл да кажа, че целият въпрос, свързан с недвижимите имоти в бивша Югославия и на Балканите, ни беше представен доста точно. Гърция също е част от Балканския полуостров, но там проблемите са други. Гърция също има специфични проблеми е, със своите недвижими имоти, но в Гърция ситуацията, изходната ситуация е много по-различна. Е, това не е някаква проучвателна комисия, която ние сме свикли да се заеме с а, а, проблематиката. А, ние сме комисия, която трябва да се занимава с социалните последици от а, а, процеси. Аз също бих искал да погледна по-задълбочено това е, изследване и да се запозная с е, нещата, тъй като е, бяха представени множество юридически е, позиции. Е, фактическата обстановка е много сложна. Е, Аз самия не съм запознат с всички подробности. А, всяка държава в Европейския съюз има зад гърба си а, различно историческо развитие. А, и затова въпросът за собствеността е уреден в конституциите на различните държави по различен начин. Не всяка държава има магна харта най-вероятно в Европейския съюз има държави, които са много по-напред в уреждането на тези въпроси от други. Освен това, тези изследвания засегнаха и държави, които а, не са членки на Европейския съюз и от които не бихме могли да очакваме много. Както казах, тази петиция не може да бъде приключена все още. Това не е петиция, която засяга Гърция, тя засяга Балканския полуостров. А на Балканите има неразлични държави с разнообразни традиции. И още от византийско време е, една част от законодателство. Османската империя е оставила различни следи в държавите на Балканите. Това се отнася и за Гърция. Има държави на Балканския полуостров, които са повлияни пък от друга страна от Запада, от Германия и Австро-Унгария, а други държави като Косово са повлияни от а, Османската империя. Тоест не могат да се смесят и а, нещата и да се разглеждат анблок. А, трябва да се разграничат събитията в отделните държави, защото а, Проблемите с недвижимата собственост често са много отпреди времето на комунизма. За да можем да отговорим адекватно на тази ситуация, трябва да получим много повече информация, най-малкото да получим пълните текстове на изследванията. Благодаря. Аз мислех, че и двете изследвания са ви раздадени още преди няколко седмици. Явно не е така обаче. Ще се погрижам чрез секретарията да получите копия Лондгрен, представител на комисията, има дума. Е, Благодаря. Няма да повтарям казаното вече в залата и ограничените правомощия на Европейския съюз по тези въпроси, член 345 и така нататък. Правилата не са били променени това, което сме казвали в предишния ни отговор на вносителя, все още въжи. Основанието ни са критериите за присъединяване. The Относно опазването на правата на собственост, това е част от политическите критерии за присъединяване. Въпросът на собствеността следва да е уреден в националното законодателство по прозрачен, справедлив начин, като се зачитат основните права и върховенството на закона. Този въпрос има отношение и към економическите критерии за присъединяване. Ако не е възстановена собствеността върху недвижими имоти, това е пречка за добрата функционираща пазарна економика. Ясният достъп до, недвиж... до собствеността ще е двигател на економическият растеж, производителността, чуждестранните инвестиции и предприемаческата дейност. Тоест, това е едно от основните, един от основните фактори за добрата работа на пазарната економика а именно да има ясни права върху собствеността. Например, когато недвижим имот се използва за гаранция по кредит, за инвестиции и така нататък. Това е още една причина да се разреши проблема с собствеността. Няколко думи за развоят на събитията, свързани с реституцията в Западните Балкани и Косово. В Босна и Херцеговина е, не е установена ясна правна уредба на държавно ниво. Забавянето се дължи на някои партии от опозицията, които поставят под съмнение конституционните правомощия на парламента на Босна да приема законодателство за реституцията на имоти. Относно Република Сръбска, тя на държавно тя ще приеме за стопанските субекти друга версия на закона за реституцията което е свидетелство, че не е на лице рамката за устойчиво хармонизирано решение. Чухме за проблемите в Харватска, неразрешените случаи, забавянето на реституцията, проблемите с обещетенията. Проблемите от 90-те години продължават да са факт в Сърбия липсата на нормативна уредба предотвратява старта, прече на старта на истинският процес на реституция. Приватизирането на някои от оспорваните имоти продължава, макар че това може да повлияе на бъдещите решения за връщането на имота. С липсата на добро бюджетно осигуряване процесът е изправен пред допълнителни проблеми. Относно Косово има точно описание на положението в изследванията. Агенцията за имотите в Косово отговаря за техническия етап от връщането на собствеността. Окончателното решение се взима от съдебните органи. Агенцията в Косово е получила финансова помощ от Съюза. Сърбия трябва да се трудничи по въпросите за собствеността. Без подобно сътрудничество няма да има решение в краткосрочен план. В изследванията правилно е посочено, че много важна е реституцията за процесът на връщане на хората. Чухме за Сараевският процес, който, за съжаление, не постигна очакваните резултати от последната министерска конференция на 25 март. Положението остава в задънена улица. Положението между двете държави. И ние смятаме, че въпросът за собствеността може да бъде изяснен по различни начини. Например, с кадастрални проекти и система за възстановяване на собствеността върху поземлените имоти. Благодаря за вниманието. Е, Благодаря. Давам думата на вносителите на петициите, господин Паратиас и експертите. По две минути. Една кратка бележка, за да изясня напълно положението. Петицията на асоциацията визира конкретно правата на собственост, конфискувана от държавите, където е имало тоталитарен режим. Комунизъм, например, или фашизъм. Ние визираме точно това. И говорим най-вече за претенции на граждани на европейски държави срещу тяхната собствена държава. Румънци, които си искат собствеността от Румъния. Българи от България. А не за румънци, искащи собственост от България или пък претенции срещу държави, където не е мултиталитарен режим, като например Гърция. Тоест, пределно ясно е за какъв тип имотни частни претенции става въпрос. Това е напълно ясно. Точно това имаме предвид. Благодаря. Благодаря. експертите поред на предишните изказвания. Благодаря много за дискусията, кога, която наистина е много обширна, защото такива са и темите, с които се занимаваме. Ще ви помоля да разберете, че ние не сме политици, а сме юристи а, и много често изхождаме от съвсем различни принципи. Казвам това а, във връзка с въпроса защо България и Румъния са включени в изследванията. А, не мога да кажа защо това е така. Ние сме се занимали с държавите, които ни бяха възложени. А, в нашето изследване обаче много сме се постарали да диференцираме, да направим разлика между отделните държави. А, е, да кажем какви са разликите между държавите, които вече са пълноправни членове на Европейски, е, Европейския съюз и държавите, които са в процес на преговори, имат статут на кандидатки и другите държави, като Косово, например, които не са започнали преговори. Взели сме предвид е, различната степен на развитие, на която се намират държавите, за да можем, доколкото е възможно, да избегнем смесването между тях. Стана дума тук за е, термина карпотлаж, е, който в а, литературата обикновено се разглежда като обещетение, не като реституция. Тоест тук става дума за един чисто терминологичен а, проблем. А, на господина, който каза, че трябва да се прави разлика между реституция и обещетение, има пълно право. Но въпросът, колко назад във времето трябва да се върнем, е интересен въпрос и трябва да се е, обсъди. Е, ние се занимахме с реституцията от 45-та година насам. Бихме могли да, е, разбира се, да се върнем и още един етап е, по-назад. Но това са политически въпроси, не са юридически въпроси. А юристите не могат да намерят отговор на политическите въпроси. Толкова от мене. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега ще дам думата на вносителя на петицията Муто, който до този момент не се е изказал. Благодаря. А, бройката, която беше дадена, 2 милиона пострадали, е впечатляваща, но не отговаря на действителността. 200 хиляди заявления бяха подадени в Румъния, повечето от които за земеделски земи. В сектора на недвижимите имоти е, може да се касае за не повече от 50 хиляди заявления за връщане на имотите. Не знам как, как се е стигнало до числото 2 милиона пострадали. Конфискациите от 1950 година са били предприяти в противоречие с тогавашната конституция. Тоест, още тогава е била извършена несправедливост и още тогава е бил нарушен закона. През 50-та година държавата придобива собственост, на която няма право. Това не е мое мнение. Това е становище и на Европейския съд за правата на човека, който в едно свое решение казва, че държавата е продавала имоти, които не са били нейна собственост. А, освен това, Европейския съд за правата на човека препоръча на румънската държава, колкото може по-скоро да вземе мерки за това, собствениците, чието имущество е било отнето или да получат обратно своето имущество, или да получат обещетение, да получат колкото може по-бързо обещетение. Тази формулировка не е моя, тя е на Европейския съд за правата на човека. Този съд, а, освен това, започна пилотно производство. През юли ще има а, пилотен процес срещу Румъния, а, в който Румъния ще бъде приканена или да върне имотите, или да плати а, обещетение. На заседание 1708 от тази година Европейския съвет призова Румъния да вземе мерки, с които да изпълни препоръките на Европейския съд за правата на човека. Искам да припомня и следното. Днес се каза, че закона от 2009 година ще реши проблема. Какво може да се направи след като а, дори президента на, а, след като президента на Румъния сезира Конституционния съд да провери конституционно на този а, а, закон? А, Конституционният съд обяви закона за конституционно съобразен, но четирима от конституционните съдии и гласуваха с а, особено мнение. А, тъй като според тях закон от 2009 година окончателно лишава от собственост старите собственици, закона не е конституционно целосъобразен и нарушава европейското законодателство. Микела Саламон има думата. Like... Right Няколко думи по въпроса за правото на реституция, възстановяване и обещетяване в международното право. Разбира се, една добра, стабилна правна база би било добре и ако това осигури и правна сигурност на наемателите. Кодификацията на конвенциите за правата на човека е един много труден и трудно постижим процес. Въпреки това смятам, че международната общност и различните институции разполагат с няколко инструмента на свое разположение, с които могат да решат въпроса за правата на собственост и да се опитат да постигнат по-висока степен на справедливост при процеса на възстановяване на собствеността и обещетението. Съдебната практика на Съда за правата на човека без спомената вярно е, че много често експроприациите при комунизма не са допустими, но същевременно много съдебни решения показват, че много широко се тълкува тази идея, което означава, че те биха били допустими, ако имат някаква връзка с момента на ратификация на конвенцията или протокол номер 1. Също време на Европейския съюз също разполага с определени инструменти, тук визирам изявленията на представителя на комисията и Европейския съюз прилага тези инструменти, така че има правна база, която вече се използва. Благодаря. Грация, Лаура Стефан. Лаура Стефан. Благодаря, госпожо председател. предпочитам колегата ми да говори по този въпрос защото имаме право само един от нас да говори, той ще обобщи всички въпроси. Благодаря, господин председател. Имаше два методически въпроса, които бяха повдигнати от е, уважаемите членове на депутата. Първо, защо тези страни са включени и защо не се разглеждат случаи като Унгария, Чешка република и така нататък. Ами, защото такъв беше обхвата на заданието по договора с европейските институции. Смятаме, че Унгария и Чехия са много добри примери много добре знаем как са действали, механизм, са действали механизмите, но условията на договора не ни позволяваха. Приемаме обаче вашето предложение като насърчение да разширим обхвата на изследването в бъдещето, за да помогне страни, които все още не са стигнали до решение като Сърбия. Може би те ще искат да разгледат различни инструменти, като тези, например, които бяха използвани в Унгария или Чешка република, и на второ място корупцията и административния капацитет за изпълнение на тези закони. Ние обаче ги позовахме, в рази... позовахме на тези въпроси в различните страни. Има обаче общи проблеми на администрацията и процеса на вземане на решения в тези страни. И да започнем да пишем за корупцията и за административния капацитет, това не е въпрос свързан само с реституцията на собственост. Говоряки за проблемите на приложение, такива проблеми съществуват както по отношение на реституция, така и по отношение на нереституция на недвижимо имущество. Просто нещата са двупосочни. Дали се възстановява или не се възстановява собственост, това може да доведе до едни и същи проблеми. Но доклада вече ще се превърне в нещо друго. Освен това, ние не бяхме сключили договор за анализ на административния капацитет на тези страни. Трябваше да говорим само за законодателството за собственост, но сме насърчени какво да направим в бъдеще. Наистина е хубаво да се направи съпоставка и с други страни, може би Полша, Чешка република, Унгария. Това ще бъде наистина чудесно. Благодаря ви много. Много ви благодаря. Мисля, че е разбирам и от това, което казаха и колегите че определено тази петиция трябва да остане открита. Говорихме и с комисията и с експертите. Определено смятаме, че са необходими по-задълбочени изследвания, така че ще бъде много добра идея наистина да оставим решенията за бъдеще. Разбира се, необходимо е и добре сътрудничество и координация между различните комисии и координаторите на групата. Сега да минем до следващата точка от дневния ред. Точка 9, която не разгледахме на сутрешното заседание. Устен доклад по проучвателно посещение в кампания. Давам думата на ръководителя на делегацията в тази мисия, госпожа Макис. Миналата седмица ходихме в кампания на посещение два дни и половина с 7 членове на делегацията, трима официални членове и четирима бивши официални членове от региона. Отидохме там, защото получихме толкова много петиции за нарушение на директивата за отпадъците. Не спазваме тази директива в кампания и ставаше въпрос за пещи за изгаряне на отпадъци и за емисиите от тази пеща в Ачера, сметища, нелегални, незаконни сметища, както и открити сметища Ние направихме тази мисия, за да видим с очите си, да разговаряме с властите, експертите и самите вносители на петиции. Мога да ви дам само някои предварителни впечатления. Разбира се, доклада ще стигне до определени заключения, но той може да се очаква едва през юни. На този етап нашите впечатления са следните – според нас властите доказаха, че са готови да съдействат, макар че в някои органи са променили седалището си. Наскоро бяха проведени избори в кампания и в някои провинции, както разбирам. Разговаряхме с председателя на региона, който бе номиниран само два дни преди да се срещнем с него. Така че сътрудничеството беше много добро, но първия ден имахме затруднения, тъй като бяхме поискали предварително достъп за журналисти и за вносители на петицията, които да могат да влязат в обекта, споменат предварително в искането ни в плана за мисията първия ден обаче на преста не бе позволен достъп до обекта, който посетихме и отбелязахме този проблем, като посочихме, че не се осигурява прозрачност нито за медиите, нито за вносителите и ще прекратим мисията. За щастие, както казах, властите бяха готови да съдействат. На следващия ден на пресата бе даден достъп, както и на вносителите на петиции. И дори местните власти, които никога преди това не са имали достъп до тези обекти, получиха такъв. В крайна сметка казахме, че нашите впечатления са, че поради промяна на политическата констелация, както казах, имаше известни промени с изборите, новоназначените органи и в провинцията и в региона биха могли да доведат до промяна в ситуацията и в изпълнението на регламентите на Европейския съюз. Това може да се окаже едно ново начало за подсилване на за възстановяване на липсващия диалог между гражданите на кампания и властите. И така, това са трите въпроса, които на този етап мога да споделя с вас. Отбелязахме липса на конструктивен диалог между гражданите, вносителите на петициите и властите. И отбелязваме, че диалога между няколкото нива на управление също би могъл да се усъвършенства. Казах, надяваме се, че би могло да се сложи едно ново начало там. Посетихме сметища. Посетихме пеща за изгаряне на смет. Посетихме открити депа за отпадъци. Ако кметовете нямат достъп до собствените си обекти, аз бих нарекла това отсъствие на диалог и отсъствие на прозрачност. За щастие, мога да кажа, че тази мисия допринесе за промяна. Поради нашето присъствие там, поради стартирането на нов диалог, бе даден достъп до наредица представители на местните власти и на кметове. Смятам, че този диалог е особено важен, защото единствено с възстановено доверие между гражданите и властите – директивата за управление на отпадъците може да бъде прилагана. Защото необходими са необходимо е участието както на властите, така и на гражданите. Ние и бяхме останали с впечатление, че няма цялостно интегриран цикъл на управление на отпадъците в кампания. Разбира се, казвам нещо, което вече е посочено и от Съда на Европейския съюз с е, решение от 4 марта 2010 година, в която се посочва, че Италия в момента не спазва европейското законодателство. Така че няма пълен, пълен цикъл на управление на отпадъците. Ние смятаме, че има две решения на проблемите с отпадъците, пред които е изправена кампания. Пещите за изгаряне и сметищата. Сметища, които са представени като временно решение по време на кризата с смета, в крайна сметка са останали постоянни. Ние посетихме и националния парк Везови, който всъщност е обявен в, за, в, в списъка за световно наследство на ЮНЕСКО където всъщност видяхме и сметище, което може би е било определено като временно, но в крайна сметка се оказало доста постоянно. Друг един обект вече е бил определен като второ сметище в Националния парк Везови, но смятам, че след нашето посещение бе заявено, че, втори, че този втори обект няма вече да се ползва. Третото ни впечатление е, че прозрачността може да се повиши, ако не се дава достъп е, на експерти, граждани, вносители на петиции или местни органи, не могат да бъдат потвърждавани данните. И смятам, че ако няма прозрачност, не може да се провежда диалог и може да се навлезе в прочния кръг на недоверието, каквото виждаме в кампания. Дължа да кажа, че имаше и много положителни признаци. Не само по отношение на съдействието от страна на органите, вносителите на петиции и експертите. Смятам обаче, че има една идея в кампания, както бе потвърдена от италианските ни колеги в мисията, че отпадъците са един преходен въпрос, защото са използвани от различните партии, за да хвърлят вината един срещу друг, но това всъщност е един всеобхватен въпрос, който трябва да бъде прият от всички партии и от всички граждани и искам да приключа с една положителна нотка по, това, по този въпрос. Благодаря. Иска някой да вземе думата? Господин Ян. Само на малко допълнение ръководителката на нашата делегация каза най-важното. Мисля за участниците, че за участниците в това пътуване беше, това, което видяха, беше много впечатляващо. Беше чудесен шанс да се информираме на място и по този начин ние ще можем по-ясно, по-добре да оценим петициите. А, имаше много колеги от Италия, които ни предоставиха много информация на място. А, това за мен също беше много важно. Аз направих за себе си няколко извода. Първо се освободих от иллюзията, че тези сметища са само времени. Те са заложени като трайно решение. В това се състои проблема. Проблема е в това, че концеп... се съставят концепции за депониране на отпадъците. Каза се също така, че ако не се намерят някакви нови решения, кампания ще бъде изправена пред проблема за изграждането на нови сметища, а възможност за такива няма. Това, което каза колегата относно диалога и, транспарент и прозрачността, напълно подкрепям защото това е предпоставка и ако успеем да постигнем повече прозрачност и повече е, диалог, е, ще можем да работим и за по-добро решаване на проблемите. За мен пътуването беше е, успешно, постигна целите си. Е, говорих с е, е представителите по места е, и, и се убедих, че тяхната задача никак не е лесна. Е, Гражданите много ясно усещат дали политиката по управление на отпадъците е добра или не. А, усетих също така колко много надежди възлагат на нас а, вносителите на петициите. А, гражданите почти изпаднаха в еуфория, много се зарадваха, че при тях са дошли представители на а, Европа. Това ми показа, че на нас се гледа сериозно но също така ми показа, че от нас се очакват много неща. Грация, Йовина. Благодаря. Аз бих искал да напомня на колегите и на себе си, защо всъщност отидохме в кампания. трябваше да разгледаме сметищата и съоръженията за изгаране на отпадъците и то да оценим тяхната безопасност и а, екологичните аспекти, най-вече на а, инсинератора. Ние успяхме да се убедим, че а, Инсинераторът е едно модерно техническо съоръжение, което няма да има вредни последици върху околната среда. Искам да коригирам това, което каза госпожа Мертенс. Депонирането на отпадъци се извършва в райони, които са от национален интерес – и не може гражданите по всеки, във, във всеки един момент по собствена преценка да посещават тези депа. Стотината души, е, успяхме да говорим с стотина души, но очевидно е, е, имаше е, още хиляди други, на които е отказан достъп до е, депата. Поради това правителството е било принудено да заяви, че това са съоръжения от съществен национален интерес и а, е, те се а, е, а, е, контролират от а, военните. Аз не видях там представители на а, военните. Ако имаше такива, това трябваше да ни успокои. Гражданите просто могат да, да бъдат спокойни. гражданите всъщност успяха да се убедят, че някой е, следи за техните интереси. Безопасността е, е гарантирана, сигурността за гражданите е гарантирана. няма нужда да се крие от очите на света, че недалеч от големи градски центрове съществуват е, някакви съоръжения, които не са достъпни за посетители. Това не са временни депа, не са преходни депа, няма такова нещо като преходно депо. Депото е депо, то може да бъде закрито в един момент, но то си остава такова. а, можем да кажем на гражданите на кампания, че могат да се изграждат нови инсинератори, а, а, което е добре, но преди това трябва да се извършва разделяне на отпадъците, за което е необходимо време ние като европейски институции винаги трябва да имаме предвид разходите тъй като ресурсите не са неограничени. Въпреки това обаче трябва да се опитаме да направим най-доброто от тази ситуация. Колегата Белини. И, и, и аз искам да благодаря на госпожа Мертенс и на всички, които се изказаха преди мен и взеха участие в посещението. Аз не съм само евродепутата, горд гражданин на Неапол. Неапол беше пример за демокрация, тъй като сега и чуждестранните посетители, т.е. депутатите, успяха да се убедят с очите си и да видят колко е драматична ситуацията на място. Неапол е столицата на Средиземноморието и заради това искам да ви благодаря за проявения интерес. Имаше моменти, в които ни се, исках, ни, ни се искаше да а, а, потънем в земята. Имиджа на Неапол беше наистина а, много лош. През последните два години трябва обаче да отчетем, че ситуацията доста се подобри. На срещите с експертите и с властите успяхме да се убедим, е, че е, са направени много подобрения не само по отношение на е, разделното събиране на отпадъците, за това подобрение свидетелства и статистика. С 50% има подобрение само в разстояние на една година и това е нещо със сигурност положително. Говорихме също така и с представители на провинция кампания и получихме информация за транспортирането на отпадъците. Е, според мен има основания за надежда. Просто нямаме право да разочароваме гражданите на кампания, защото сме им обещали някои неща. Ние, ние им обещахме, че нашата комисия ще се върне в кампания след половин година и ще види какво е било направено. ще покажданите и на местните власти, че не само провинцията се ангажира с а, техните проблеми с отпадъците, а също така и Европа. Всичко от това е много демократично. Посещението мине е много демократично и ние трябва да му отдадем дължимото. Благодаря на а, председателя Мацони за това че той така а, драматично ни описа ситуацията, а, че тя така драматично ни описа ситуацията в а, кампания. И за това, че ние създадохме е, усещането, че когато човек се обади на Европа, Европа ще му отговори а, много от гражданите не отидоха да гласуват на изборите за Европарламент, защото има малко комисии, като комисията по петициите, които отговарят на съпитванията на гражданите. Делегацията а, ще отиде на второ посещение на собствени разноски в провинцията, за да види какво се е случило. Други желащи да се изкажат няма. Това беше само първия доклад а, е, за посещението в е, кампания. Ще го получим и в а, е, писмен вид и ще се занимаем с него по- подробно. А именно през юни. Това беше просто въведение в темата. а, успяхме да се срещнем и с а, един а, новоизбран а, председател на регион кампания. Поканихме и е, е, регионални отговорник по въпросите за е, екологията. Поканихме го в Брюксел, в нашата комисия, да ни даде подробности. Той е съвсем новоизбран и все още не може да дойде в Брюксел, но ще го направи. Госпожа Меркес каза, че имаше някои дребни проблеми, нещата не бяха много приятни през цялото време, но някои обекти в кампания действително бяха под контрола на военните. Там изискванията за сигурност бяха много строги и ние не бяхме подали на време заявление за посещение на тези е, обекти. Там критериите са много строги. Но аз смятам, че в крайна сметка обаче към нас се отнесаха много добре. Както гражданите, така и журналистите потвърдиха това – По принцип гражданите могат да получат достъп при условие, че а, спазват а, правилата за безопасност и поведение в обекта. Ситуацията а, особено се изостря поради факта, а, че сега наскоро през март съда излезе с а, решение с обратно действие до юни 2007 година а, ние а, имахме възможност лично да проследим драматичните събития, за които ставаше дума, но нашата задача беше да видим какво се е случило през последните две години и половина и какви мерки са били взети за подобряване на а, ситуацията. Много неща са се случили, не всички проблеми са е, отстранени. Не всичко това, което тревожи гражданите е, е, е подобрени, но ще получим а, обширна документация по въпроса и ще я проверим. Но още веднъж трябва да кажа, че ние бяхме наистина впечатлени от а, готовността за сътрудничество от страна на а, местните власти. Това мисля, че го каза и госпожа Меркес. Господин Коцолино също искаше да каже нещо. Заповядайте. Е, проблема е, Извинявайте, че дойдох малко по-късно, самолета ми закъсня. Това, което току-що чух от председателя е нещо, което и аз поделям. Много притеснения бяха изразени от хората, с които се срещнахме. Споменаваше се за корупция, това е наистина сериозно предизвикателство за този регион в Италия. Събирането и унищожаването на отпадъците, не само битовия отпадък, а и промишлените отпадъци, допринасят за едно много осложнено положение, като виждаме, че през последните няколко години положението се осложнява. Така че наистина трябва да се положат усилия и местните органи наистина полагат сериозни усилия аз мисля, че Европа трябва да подпомогне тези усилия, като наблюдава и подкрепя усилията и продължава да бъде бдителна. Трябва да направим необходимото през следващите няколко месеца да се постигне напредък, за да не се стига до такава аварийна ситуация, кризисна ситуация с отпадъците. Отпадъците не могат да се схвърлят по такъв начин, че да унищожават околната среда. трябва да се направи необходимото за правилното изхвърляне на стари електрически и електронни уреди. От една страна трябва да се намали и производството на отпадъци, което е сериозно предизвикателство. Това означава промяна на менталитета, промяна на поведението в този регион. Трябва да има и система за събиране и унищожаване по един екологичен начин на отпадъците. И разбира се, необходимо е разделно събиране на отпадъците, което трябва да направят местните регионалните органи на власт. Има сериозен проблем на комуникацията с гражданите. И ние трябва да допринесем за подобряването на положението. Защото дори при много тежки ситуации, дори при кризисни ситуации, когато на риск е изложено общественото здраве, необходимо е да има комуникация, за да могат хората да разбират какво правят властите. Затова и нашата мисия беше полезна и заради това трябва да отидем там отново след една година, за да сме сигурни, че местните власти и гражданите са ангажирани за постигане на заложените цели. Така че аз определено смятам, че нашата мисия от 3-4 дни там беше определено полезна. Благодаря ви, извинявайте, че толкова много закъснях. Благодаря, господин Коцелино, казва председателят. Не зная дали някой от комисията иска думата. Благодаря, госпожо председател. По тази тема смятам, че вие казахте всичко, което имаше да се каже и нямаме конкретна информация, която да добавим. Мога да кажа, че на 4 март 2010 година излезе решение на съда, както и вие казахте. Така че ние ще напишем писмо на държавите членки, за да ги уведомим какви мерки трябва да се вземат за съответствие с общностното законодателство. Такова писмо вече е изпратено на Италия и очакваме отговора, който трябва да бъде даден в двумесечен срок. Той трябва да съдържа обяснение на Италия как възнамерява да предприеме необходимите мерки. Когато говорим за изпълнението на съдебни решения по силата на Лисабонския договор, сега вече има ускорена процедура съгласно член 260. Така че ние можем да направим повече от това просто да даваме информация. Благодаря. Мисля, че вече можем тогава да продължим по дневния ред. Преминаваме към точка 16 от дневния ред. Договорихме се точка 15 да остане за следващото заседание, така решиха координаторите. И така, Точка 16. Петиция 0265 от 2007, внесена от Наталия Гонзалес Менендес Вносителят не е тук, така че давам думата на представители на комисията. Uh, Благодаря. От 16 до 20 точка става въпрос за замърсяването на въздуха и прахове частици 10 по-конкретно. Какво прави комисията по този въпрос? Така че с ваше позволение първо да обясня каква е процедурата в комисията и след това само да го визирам по конкретните петиции. Относно праховите частици, пределните стойности са в сила от 2005 Това е потвърдено от новата директива, прията през 2008 която позволява при някои условия държавите членки до 2011 година да получат отсрочка за спазването на пределните стоености на ПЧ-10. Това е сериозен здравословен проблем. 350 е, хиляди души умират годишно от ПЧ-10 затова комисията изпълнява задължението си да се спазва тази пределна стойност и гледа много сериозно на въпроса. В това отношение са стартирали редица наказателни процедури. Те се намират на различен етап, защото с тази допълнителна разпоредба, която дава отсрочка, комисията следва да извърши оценка на уведомленията, с които държавите членки искат отсрочка. А сега, на този общ фон ще разгледам конкретните директиви и конкретните случаи. Относно петиция 265, Проблемът тук е шумовото замърсяване, праховите частици, индустриалното замърсяване. Дори и през 2008 година 5-10 е, стойностите са завишени. не е поискана отсрочка. Комисията започна наказателна процедура преди известно време на 22 март. Излязохме с аргументирано становище срещу Испания заради превишаването на 5-10. Изчакваме отговора на държавата членка с оглед по-нататъчните ни мерки. Това определено е зона, където са превишени пределните норми. Казвам всичко това, защото конкретният проблем е свързан с местно завишени норми в стоманолиарен завод, който разполага с разрешително по КПКЗ, но въпреки това има проблеми с качеството на въздуха близо до обекта и този въпрос следва да бъде допълнително проучен. Проблемът все още не е решен, както казах. Относно шумовото замърсяване, картите на шума за района са предоставени, първо, те не бяха предоставени от Испания, но сега вече разполагаме с информацията, а и с съответните планове за действие, свързани с констатираните чрез картите за шума проблеми. Тези планове за действие се оценяват и анализират. Първоначалният анализ сочи, че планът за действие е за Дехонтес все още не е представен и ще предприемем допълнителни мерки, за да осигурим неговото представяне. Това е по 265. Io le chiederei magari anche di procedere con la successiva. Благодаря. Ако обичате да към следващия въпрос. Мисля, че вие продължавате да представлявате комисията. Темата е сходна. Обичате да разгледаме и следващия въпрос също времено. Благодаря. Относно на петиция 831 за Алканис, има превишаване на 5-10 близо до индустриална инсталация. В този случай промишленият обект не е обхванат в директивата КПКЗ, но тук положението е различно. През 2008 е било постигнато съответствие с изискванията и сега смятаме, че не е нарушено законодателството за замърсяването на въздуха и качеството на въздуха. Междувременно водиме обмен на поддържаме контакти с испанските власти, за да сме сигурни, че качеството на въздуха се измерва точно в този район. Защото, както бе казано, превишените стойности са отчетени е, в е, станцията за наблюдение, само че за това в миналото комисията не е била уведомявана. В момента е на лице съответствие, което се надяваме да е устойчиво и ще получим сведения дали са установени нови превишения на стойностите. Относно следващата петиция, Good afternoon. I would take uh, point 18, which is petition Точка 18, петиция 1459-2007, промишлено замърсяване. No, eh, volevo aprire il dibattito, ho fatto abbinare le due petizioni precedenti perché erano sullo stesso tema. Исках да съчетаем само две петиции, защото са сходни. Имаше един представител на комисията, който отговаряше за двете петиции. Искам да обсъдим първо тези две петиции, преди да минем към следващите. Кой иска да вземе отношение? Благодаря, госпожо председател. Шестнайста и седемнайста петиция следва да останат в ход. Това е моята молба, защото наистина, както каза и комисията по 16-та петиция, става въпрос за неща, които все още не са решени. А по 17-та точка замерванията, които са извършени близо до град Алканис изискват последващи действия от комисията. Затова предлагам двете петиции да останат в ход. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Относно 16-та точка, петиция, по която вече комисията си каза становището. Според информацията, с която разполагам, хубаво е петицията да остане в ход. Но пак ще кажа, според информацията, с която разполагам, са предприяти коригиращи мерки, свързани с шумовото замърсяване. Мерките ще бъдат влезли в сила изцяло до юни 2010. Затова и смятам петицията да остане в ход, но след като всички коригиращи мерки са на лице и са задействани от местните власти, срокът за изпълнение на мерките е юни 2010 и мисля, че тогава трябва да се върнем отново към този въпрос, да видим дали петицията не може да бъде закрита. Относно замърсяването на въздуха, комисията цитира данни от 2008. Според моята информация, първо, през изминалите три години има спад на нивото на замърсяване на въздуха, както от гледна точка на бройката на дни с превишени стойности, така и годишният обем на замърсяването през изминалите няколко години, според замерванията, средната стойност на 5-10 не е над средната стойност за годината. Средната стойност за деня не надвишава средната стойност за годината. Според законодателството може продължение на 35 дни да са превишени стоеностите. И мисля, че положението и тенденциите са доста добри. Относно стратегическата карта на шума, не знам комисията с каква разполага комисията с каква информация разполага, но това, което знам аз, не съответства на информацията на комисията. Ако може да получим пояснение. Комисията иска ли думата? Okay, thank you. Sorry, I was looking at Madam Chairman. Oui, juste une petite intervention, Madame la Présidente, merci, euh, pour dire aussi que je, je soutiens en fait. Euh, euh... Една кратка забележка, госпожо председател. Подкрепям идеята петициите, представени сега, да останат в ход. Надявам се, че комисията ще следи внимателно тези въпроси. Данните са от 2008, сега сме 2010. Много често минава време, докато се гледа педицията, а това се отразява върху здравето на засегнатите граждани. Не е ли хубаво да получим по-скорошни данни, да получим информация, с която може да се успокоим? Испания е положила сериозни усилия но все пак е, тук се цитира данни, които са доста стари. Хубаво е да получим новите цифри, за да добием представа за положението. Благодаря комисията. Относно първото изказване, склонен съм да се съглася. По въпроса за шума, както казах, извършваме оценка на информацията за коригиращите мерки. Процесът не е завършил и не мога да взема отношение по въпроса на този етап. Относно замърсяването на въздуха, аз е, скъсих е, моето изказване. На лице е подобрение, особено що се отнася до нивата на концентрация. Защо визираме 2008 година? Защото това е годината, от която сме получили последните официални данни. Данните за 2009 ще ги получим е, в края на септември тази година. Относно последното изказване, според нас своевременната информация, дори да не е окончателна, тя ще е много полезна за нашата работа. Ето защо в преработените изисквания за отчетност предлагаме информацията да се обменя своевременно. Следователно и парламента ще може да се възползва от информацията. Благодаря. Благодаря. Оставяме в ход двете петиции. Ще видим какви ще са последващите мерки. Относно точка 18, петиция 1459, вносителят го няма в залата, комисията. Е, благодаря, госпожо председател. Тази петиция каса индустриално замърсяване в региона на Триест. Вносителят е загрижен за замърсяването на региона в Триест, фабрика Сервола, както и за томанодобив, както и пет е, инсталации за пречистване на отпадни води. Мога да спомена три директиви. Директивата за преработка на отпадъци и КПКЗ, както и директивата за качество на околния въздух. По първата директива вече започна процедура за нарушение срещу Италия поради несъответствие с изискванията на тази директива, така че вносителят на петицията по е информиран за процедурата. Във връзка с коментарите на, колегите за частиците прах и замърсяването на въздуха. Тече процедура за нарушение срещу Италия и по този въпрос по ПЧ10, По директивата КПКЗ има двустранни разговори. Комисията поиска информация от Италия по този конкретен акт и Италия потвърди, че тази инсталация има разрешение, което е издадено по директивата КПКЗ. Има също и процедура за нарушение срещу Италия поради липса на напредък в тази държава членка. Но след като тази инсталация притежава разрешение, то вече не въжи за тази инсталация. Италианските власти потвърдиха, че в разрешението за инсталацията на КПКЗ са предвидени конкретни мерки и след процедурата за нарушение се изискват по-строги мерки. В резултат от несъответствието, домената пеш на инсталацията е трябва да бъде затворена през 2009 година. Благодаря. Grazie, c'è qualcuno che chiede di intervenire? Благодаря. Някой иска ли думата? Ако не, от казаното от комисията излиза, че тази петиция трябва да остане отворена, за да видим какви ще бъдат резултатите от процедурата за нарушаване, както и мониторинга извършван от комисията. Сега преминаваме към точка 19. Вносителят не е тук, така че давам пак думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Въпросът тук е съвсем отместен характер. Това е проблем на много сериозен трафик на конкретен път, който води до сериозно излагане на прахови частици на жителите на града. Както и високи шумови равнища, вибрации – всичко това е естеството на петицията. Комисията може да разгледа два въпроса. Един е за шума, тъй като този път не попада в похвата на директивата за шума. На практика въпросът не влиза в рамките на европейското законодателство и не можем много да кажем по този въпрос. По отношение на качеството на въздуха, се позовавам на общото си изказване в началото по прахови частици 10. Макар, че това се смята за местен проблем, цялата зона на качество на въздуха, в която се намира този, този град, наистина има много високи концентрации на прахови частици, 5-10. България е поискала по-дълъг срок за да спази пределните стойности за този период. След оценка на комисията обаче, плановете за качество на въздуха, които определят мерки за решаване на проблема, не се смятат за адекватни, не успяха да ни убедят, че през 2011 година ще постигнат съответствие, така че комисията възрази, противопостави се. В края на миналата година излезе това решение. Поради това комисията в момента възнамерява да продължи с принудително изпълнение, за да осигури равносилно третиране с другите държави членки. И това е всичко. Благодаря. Някой иска ли думата? Ако не, смятам, че това е сходна ситуация с предишната петиция и нашата комисия трябва да продължи да наблюдава действията на Европейската комисия. Минаваме към следващата точка. Представителя. Това вече не е местен проблем. Това е проблем на Варшава и действия за защита на гражданите на Варшава срещу излагане на прахови частици както и азотен двокис. Ще се върна на предишното си общо изказване. Пределните стойности във Варшава на ПЧ-10 продължават да бъдат надвишавани. Пределните стойности за азотен двокис е, влизат в сила тази година, така че ще видим дали има надвишение през септември 2011 година. По отношение на ПЧ-10 обаче, Полските власти уведомиха комисията по отношение на своя план за качество на въздуха на Варшава. Европейската комисия обаче прецени, че уведомлението е неадекватно. Възразихме по три условия, които се съдържат в директивата. На първо място, дали мерките са адекватни преди 2005 година, дали са изпълнени конкретни външни условия, като климатични условия и на трето място дали са адекватни мерките за постигане на съответствие през 2011 година. На базата на това решение комисията в момента продължава с процеса на прилагане, който стартира преди още да се вземе решение, тъй като полските власти не ни бяха информирали за надвишението на нормите във всички зони на качество. Колегата Босинаро Аз искам да спомена един единствен аспект, който според мен е от особено значение за онези страни, които скоро влязоха в Европейския съюз. Ако директивата е добра, процесът на приложение не само в Полша и не само на други места, като Севлиево и в други случаи, които са много сходни, в Румъния всъщност проблема е същия. Първо по отношение на изпълнение на европейските регламенти и стандарти. И след това надежността на уведомяването на Европейската комисия, когато даден случай бъде установен чрез петиция или по други канали. Начина по който властите и правителствата изпълняват европейските норми все още остава особено слаб. Това е причината, заради която европейските граждани са толкова разтревожени. Както в случая с биоразно... биомногообразието, зная много добре, че в е, много места в Румъния изпълнението на европейските норми остава много слабо. И в крайна сметка европейските граждани основателно или неоснователно обвиняват Европейския парламент и Европейската комисия. Благодаря на господин Босинаро. В момента не виждам друг да иска думата, така че тази петиция остава в ход. Нека сега да продължим с писмена петиция 1066 от 2008 година по точка 21. Себастиан Пройс. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията установи, че Open University, който предлага дистанционно обучение, третира по неравен начин различните студенти, като изисква по-високи такси от студентите от континента, а, нещата са а, малко по-диференцирани. Чуждестранните студенти са по-малко, отколкото британците. британските власти излязоха с аргумента, че трябва да се осигури финансиране на обучението на студентите, които живеят и следват в Великобритания. Тоест трябва да се покрият разходите. Студентите, които си е, дават труда да отидат да следват е, в Великобритания са много повече от онези, които се възползват от дистанционното обучение, така че тази разлика, която те правят, е напълно оправдана. Ние сме на мнение, че тук не става дума за дискриминация а, възоснова на националността, съгласно член 165 алинея 2. Комисията е на мнение, че неравното третиране в, в този случай трябва да се разглежда като дискриминация възоснова на национална принадлежност. Ние поддържаме контакт с британските власти. Не можем да кажем за момента повече. Надяваме се британските власти да влязат в рамките на европейското законодателство. Има ли желащи да се изкажат по този въпрос, пита председателката? Да, аз искам да се изкажа. Тук става дума за петиция от 2008 година. Коя дата е днес? Май 2010 година. И аз се питам, колко време ни е необходимо, а, за да решим една такава ситуация, за да я разгледаме? Тук според мен очевидно става дума за а, нарушение. Комисията току-що го каза съвсем ясно. През 2008 е подадена, е внесена тази петиция. До 2010 е, нищо не се е случило. Какво да си мислят европейските граждани за нас? Комисията би могла евентуално да се опита да е, подходи малко по-прагматично, малко по-ефективно, защото в противен случай нищо няма да се случи. Тук ситуацията е същата, както и при други случаи. Много думи, много обяснения, но това не е отговор, който желае от нас и кой, от който се нуждае европейския гражданин. Пърце... Не знам дали правилно съм разбрала това апел към комисията ли, пита председателката. Ако това е така, мога само да го подкрепя. Да, правилно съм разбрала. Нека да изчакаме да видим какво ще се случи по време на преговорите. Преминаваме към следващата петиция 683 от 2009 година. Давам думата на представителя на комисията. Oui, euh, je suis Odile Medran, Donc cette pétition qui provient d'étudiants italiens. Това е петиция от италиански студенти. според която а, не се признават техните дипломи за завършено висше образование, за висше образование в други държави, където те искат да продължат своето обучение. При прехвърлянето на кредити те трябва да получат 300 точки – а, а Швеция, Дания и Обединеното кралство, където те са искали да продължат своето обучение, им е присъдило 100, между 120 и 180 точки и следователно не ги е допуснал до обучение в а, техните а, университети. Много е трудно да се започне процедура за нарушение в този случай. тъй като все още няма ясно разписани разпоредби. Що се отнася обаче до общите правила за а, трансфер на кредити между различните университети, трябва все пак да се предвиди някакво право на обжалване. Защото в Европа има толкова много университети, че не е лесно да се гарантира коректен трансфер и коректно преизчисление на кредитните точки. Комисията се занимава с този въпрос. Постигнали сме известен напредък, но не навсякъде. В Швеция, например, кредитните точки се преизчисляват според субективното мнение на университета. В други държави е по различен начин. 55-мата души подписали петицията. А, а, обърнали сме им внимание, че има а, наръчник за трансфер на кредитни точки, където аналитично се посочва как изглеждат нещата и се отговаря на въпросите, които задават студентите. За момента комисията не може да направи повече. Желая ли някой да вземе думата? Госпожа Бони. Да, бих искал да кажа, че наистина от съществено значение да се отговори на младите европейски граждани. Ние трябва да работим в тяхна полза. Европейския съюз е голямо пространство на свобода. И когато виждаме различията, които съществуват в признаването на дипломи, много често получаваме петиции, свързани точно с кредити, университетски дипломи и така нататък. И мисля, че тези различия са крайно неприемливи. Наистина това не е в нашите компетенции, това е в компетенциите на държавите членки, но ние трябва да предприемем действия, за да осигурим напредък в това отношение и да отговорим в положителен тон на тези млади хора, защото ние определено имаме нужда от тях. Благодаря. Io eh, condivido, condivido i rilievi della collega Gruni. E, e... Определено съм съгласен с казаното от вас. И мисля, че наистина трябва да помислим за петициите, които касаят такива проблеми. Кредити и други форми дискриминация по отношение на признаването на квалификации. Всичко това се отразява на правата и свободите на гражданите, свободата на движение, което ние трябва да гарантираме, Комисията, доколкото разбираме, препраща вносителите към интернет страница, където могат да получат информация, но аз смятам, че е необходимо да се действа повече. Мисля, че официално тази петиция трябва да остане отворена. И да помислим какво можем да направим по този въпрос. Или да приключим петицията и да започнем дискусии по тези въпроси. Това са двата варианта. Смятате ли, че трябва да приключим тази петиция или не? Добре, в такъв случай оставяме вход и ще накараме координаторите да помислят кой е най-добрият начин задълбочено да проучи въпроса. Успяхме да приключим с дневния ред за рекордно кратко време, така че мисля, че можем да закрием заседанието. Всъщност, по отношение на втората част от дневния ред, има искане от госпожа Олкан по отношение на точка 32.